за чудесното сътрудничество. Най-важната задача пред нас е да направим така, че Европейският парламент да отправи ясен сигнал към комисията за бъдещите насоки на енергийната политика. Приключваме този дебат и, а, и преминаваме към доклада на госпожа Вайс Керпер за отмяна на директивите в областта на метрологията. Първият оратор е госпожа, е, е, е госпожа Вайс Кербер. Да изчакаме една минута, докато си сменят местата комисарите. Herr Präsident, Herr Kommissar. Благодаря, господин председател, господин Таяни, уважаеми колеги. Първо бих желала да благодаря на докладчиците в Сянка и на колегите от комисията ИМКО и всички, които допринесоха за изготвянето на този доклад. Без тяхното конструктивно сътрудничество и, и а, Белгийското председателство нямаше да бъде възможно да приключа работата си по това досие. Като докладчик аз съм удовлетворена от изхода и се надявам, че и вие ще бъдете. Осем директиви, които ще се отменят, са устарели. А, ние ще преминем към намаляване на бюрокрацията в Европа. Тези директиви устаряха, защото бяха въведени нови международни стандарти с нова технология и се, като се хармонизират европейските правила, а, а, сега те ще бъдат заменени с международни правила и по този начин ще се постигне целта да се намали бюрокрацията с 25% до 2020 година. Господин Штойбел, който беше ръководител на групата за намаляване на бюрокрацията, твърди, че ние трябва да вземем водеща позиция и трябва да преведем думите в дела. Този доклад ще доведе до от сменянето на 8 директиви в сферата на метрологията. Това са е, директиви, отнасящи се за водомерите, за студена вода, спиртомерите, теглилки, манометри, стандартна маса за зърневите култури. Сега вече имаме по-съвремени уреди, които се използват по различен начин и аз мисля, че правилата могат да бъдат вече отменени, което ще доведе до по-висока защита на потребителите. По това досие имаше голямо забавяне, имаше тристранен диалог, стигнахме до, до, до заключения и до споразумение по повечето въпроси е, на първо четене на 1 юли 2011 година за резервуарите на плавателните съдове ще бъде отменен в, е, през юли следващата година. Комисията работи по другите директиви, когато се приключи тази работа. Другите 7 директиви ще бъдат отменени. Предложението ще бъде внесено до а, в а, следващата година комисията ще реши кои елементи от старите директиви следва да бъдат запазени и да бъдат включени в новата директива ако държавите членки а, установят, че е необходимо защита на потребителите, например, за манометрите, а, това ще бъде включено в новата а, директива. В а, след крайния срок ще бъдат отменени и другите седем директиви, което доказва, че Европа гледа много сериозно намаляването на бюрокрацията. Гордее се с факта, че Европейския парламент също така допринася за намаляването на бюрокрацията, чрез въвеждането на по-просто и по-добро законодателство. Ако ми позволите да кажа няколко думи за съпоставителните таблици, които следва да бъдат разработени от държавите членки, за да докажат, че те са транспонирали директивата. Тук сме избрали една по-мека формулировка, не сме се борили за по-стриктна формулировка на директивата но въпреки всичко смятаме, че постиженията са добри. Председателя, господин Таяни, имате думата. Благодаря, господин председател. Нека да започна с благодарности за госпожа Вайс Гербер за толкова задълбочената й работа. Защото предложението е сложно и има много аспекти. То бе обсъждано в големи подробности, постигна се споразумение на първо четене и това показва колко умело докладчика намери общи позиции. Много е важно това, което предлагаме от гледна точка на интелигентното законотворчество, защото по-доброто законотворчество продължава да бъде основна цел на институциите в Европейския съюз. Европейската комисия се ангажира изцяло да продължи с подобряването на европейското законодателство. В момента ще отпаднат 8 устарели е, директиви в 6 области както и други инструменти, които вече са устарели. Разглежда се също и въпросите с по-нови продукти, които не влизат в обсега на съществуващите директиви. В момента има и национално законодателство по тази тема, но има и международно законодателство – по отношение на измервателните уреди, били те и стари и нови. Някои технически бариери пред търговията означава, че Европейския съюз трябва да обнови законодателството си, а също така и да признаваме еквивалентни продукти, които са признати в страните членки. Затова сме много доволни, че на първо четене се постигна компромис между парламента, комисията и съвета. И първата директива ще отпадне от края на следващата година, останалите до от 2015. Ние разгледахме аргументите за хармонизиране, които бяха издигнати по време на законодателните дискусии. И ако до следващата година са направени предложения, ние ще ги обобщим и ще ги представим в духа на интелигентното законотворчество, нашата инициатива. Госпожа Коми, благодаря, изразявам пълната си подкрепа на госпожа Вайс Гербер и на идеята да се отменят 8 директиви за метрологията. По-конкретно приветствам предложението държавите членки да получат достатъчно време да извършат оценка на евентуалният ефект от отмяната на тези законодателни актове. Аз поделям принципа на по-добро нормотворчество и упростяване на законодателството, което е част от Лисабонската стратегия. Но мисля, че е много важно да дадем на държавите членки достатъчно време за проверка. Че когато се отменят съответните директиви, няма да се стигне до пропуск в законодателството. По този начин можем да разсеем притесненията на някои държави членки, че не разполагат с достатъчно време за изпълнение на новото законодателство, което ще влезе в сила, разбира се, веднага след отмяната на старите директиви. Тук имаме много добър компромис между позицията на комисията, която иска да отмени директивите и е против ново законодателство, в областта, докато не бъде прията директивата за измервателните уреди и позицията на държавите членки. Госпожа Гербхарт. Е, благодаря, господин председател, господин комисар. Бих желала да благодаря на госпожа Вайс Кебер за отличното сътрудничество с нас. От името на нашата група аз трябва да кажа, че не съм чак толкова ентусиазирана относно отменянето на тези директиви. Трябва да се каже, че по този начин се премахват правила, вярно, по отношение на устарели машини, но отново, както се казва, дявола е в подробностите. Е много трудно да се установи най-добрият начин, по който да се процедира. Нашата група ще ще подкрепи това предложение, защото получихме уверенията на Европейската комисия, че тези мерки ще бъдат много внимателно разгледани, за да има сигурност, че тогава, когато е необходимо, измерителните инструменти ще могат да включат в новото законодателство. И аз разчитам, че комисията ще се справи много ефективно и сериозно с тази задача. Аз подкрепям компромиса с пълното съзнание, че някои от мерките ще изискват допълнителна работа. По въпроса за съпоставителните таблици, трябва да кажа, че ние приемаме това, но това ще бъде един от последните документи, в които приемаме такъв подход. Ние сме много ангажирани с, с това европейското законодателство, подкрепено от държавите членки, да бъде транспонирано и прилагано. Ние обаче сме в състояние да проверим това само тогава, когато имаме необходимата информация информация. И единственият начин да се постигне това е с съпоставителните таблици. Господин Базел, благодаря. Искам да поздравя докладчика и другите колеги, с които работи. Като начало досието изглеждаше много техническо, но накрая стана ясно, че ще намерим решение посредством политическо решение. По този начин се упростява общностното законодателство защото съществуващите разпоредби вече не се използват, тъй като съществуват нови международни стандарти. Подхода на комисията е много разумен. Дава се възможност да не се създават нови бариери, да има свободно движение. А също времено е необходимо да има и нова директива. Отмяната на директивите обаче не бива да създава нови пречки, нито нови административни тежести. Не бива също така да има и законодателни пропуски с отпадането на новите директиви и директивата, съществуващата директива 2004 за измервателните уреди. Има възможност да се включат разпоредби за измервателните уреди, които се включват в отпадащите директиви да се включат разпоредби в директивата за измервателните уреди. В доклада се предвижда комисията да оцени дали уредите, които влизат в обсега на отпадащите директиви, трябва да се включат в директивата за измервателните уреди. Като се има предвид, че тук става дума и за съпоставителни таблици, аз като докладчик в сянка предлагам да подкрепите доклада на пъл... Е, предложението на първо четене. Госпожа Роле за минута и половина. И аз искам на своя ред да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество. Искам да благодаря на останалите докладчици в Сянка. Ще бъда кратка, вече бяха повдигнати основните въпроси. Моята група ще подкрепи компромисното решение когато преразглежда директивата за измятните уреди, комисията трябва да следи развоя на събитията, намерене компромис за таблиците на съответствието. Това е компромис, който обаче ще въжи само за определен срок. В тази сфера се нуждаем от по-добри действия. Не трябва непрекъснато да правим отстъпки, трябва да можем да упражняваме контрол върху държавите членки. За тази цел се нуждаем от таблици на съответствието. Господин Кожушник за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Аз мисля, че предложението на комисията е един пример за упростяване на европейското право и налагането на по-добро законодателство. Ние е, трябва да обмислим за прилагането на другите инструменти, като например международните норми и тези международни норми следва да се прилагат там, където това е най-ефикасно. По въпроса за метрологията, аз а, смятам, че трябва да има взаимно признаване, основаващо се на международните норми. Съжалявам, че парламента и някои държави членки не, подпочват подкрепиха този е, либерален подход и предпочитат е, един консервативен подход. Искам да благодаря на докладчика за това, че намери е, компромисно решение и не и се наложи поне една част от първоначалния проект. Господин Роси, две минути. Благодаря. Аз съм за този доклад. Текстът е много технически, няколко месеца от отне обсъждането му. Доклада мина през комисии бързо, през март, но поради необходимостта съвета да постигне съгласие между 27 демонстрани членки, е, той се забави. Реално проблема е от това, че комисията още няма предложение за нова директива за измервателните уреди, която да замести директивите, които сега се предлага да отпаднат. Затова искам да критикувам комисията, че предлага отпадането на 8 директиви без да дава ново предложение за ревизирана директива за измервателните уреди. Това не отговаря на изискванията на индустрията и на нашите граждани. А също така мисля, че някои колеги твърде много се безпокоят как ще реагират страните членки, но за щастие европейските компании и целият отрасъл показа, че няма основания за трагични прогнози. Разпоредбите, които съществуват, са необходими за динамиката на пазара, защото е много трудно да се работи в една бюрокрация, която непрекъснато трябва да бъде отчитана. В момента парламентът се опита да постигне споразумение с другите институции на базата на прости разум. Госпожа Ройтова. Благодаря за тези първи е, е, обмени на становище. Тук става въпрос за прилагането на принципа на субсидиарност и за по-добро законодателстване. Тук става дума за е, международни спогодби в сферата на научните изследвания и на търговията, както и на хармонизация на Европейския съюз, която не е необходима. Оценявам подхода на докладчика, коя, който подкрепя предложението на комисията да се е, отмени директивата, е, но това е все пак в правомащията на метрологичните органи в съответните държави, за да се анализира е, въздействието на това отменене на директивите. Това ще бъде един много интересен тест и за други директиви, за да се прецени дали взаимното признаване е достатъчно за осигуряване на една правна сигурност. Всъщност, аз съм изненадана, че държавите членки предпочитат хармонизацията. И в заключение искам да поздравя докладчика, който е а, постигнал а, един компромис с съвета. Благодаря. Председателя, благодаря. И сега господин Харбан има думата. Първо искам да благодаря на Аня Вайсбергер, който е много важен член на Комисията по вътрешен пазар и е извършила много специализирани доклади. Това е добър пример за това в началото на нейната работа, скоро след изборите всъщност, миналата година, всички останахме с впечатлението, че едно на пръв поглед просто предложение на комисията за отмяна на стари директиви ще бъде решено бързо но времето, което бе необходимо, показва, че дерегулацията, намаляването на бюрокрацията съвсем не е лесна задача, колкото си мислят хората. Много хубаво звучи на думи дерегулацията, но в реалният свят има хора, които искат регулацията да се остане в сила. Веднага след като досието стигна до съвета, стиг... разбрахме, че има различни програми, проблеми в държавите членки – проблеми с манометрите, с измерването на теглото на кораби и така нататък. Всяка държава си имаше конкретни проблеми. Аз няма да давам оценка на предложението, защото след няколко месеца ще имаме ново предложение, с което сегашното ще стане неактуално. Но така не искам да призова комисията да извърши оценка на въздействието, да се свърши домашната работа за дерегулацията и то в сътрудничество с държавите членки преди да разработва предложения. Щеше ми се да имаме повече време. Имаме успех, но той не е безрезервен. Трябва да се извлечем полуки за в бъдеще. Благодаря импровизирани изказвания, господин Кели. Още в залата ли сте? Заповядайте. аз приветствам предложенията на докладчиците. Наистина живеем в един много по-малък свят от преди. Взаимодействието между хората се променят и това ще продължи. Колкото повече хармонизации имаме в измерителните уреди, толкова по-добре. При приветствам директивите, отменянето на директивите в сферата на метрологията. Понякога е необходимо време на хората да се приспособят. Е, ние е, се приспособихме от паричната единица, преминахме на евро, преминахме също така от мили на километри и това е лесно, е, това е стъпка в правилната посока. Отново ви поздравявам. Председателя, благодаря. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати, които се изказаха в дискусията. Това показва, че има интерес от опростяване. Мога да подчертая предимствата на идеята за избора на комисията на тези директиви за потребителите и за властите и за адми... общо администрацията. Комисията разполага с изследвания, които призовават за хармонизиране от 2011. Господин Роси критикува комисията. Той в момента не е в залата. Добре беше да бъде тук, за да чуе отговора на своята критика. Но мога да кажа, че комисията, парламента и съвета ще излезе с общо становище по отношение на директива 22-2004. До края на април следващата година комисията ще излезе и с законодателно предложение. По време на първото ми изказване ви е, казах, че ще се придържаме към нашето становище. Благодаря на всички за сътрудничеството и подкрепяме вашата позиция. Сега госпожа Файскиевър bei den kolleginnen und kollegen bedanken auch für die wertvollen wortbeiträge heute abend. Искам да благодаря на всички колеги, които се включиха в доклада или дадоха своя принос за доклада. Надявам се на гласуването утре да имам възможност да тръгнем по правилния път в бъдеще. Би трябвало да получим предложението на комисията до края на април за реформата на отделните правила, така ще имаме възможност да видим дали може да се запази насоката на тези правила. Както бе казано, много важно е да се избегне пропуск в законодателството. Това е важен въпрос за социалистите и, и демократите. Трябва да се подчертае, разбира се, че държавите членки ще имат своите задължения да обърнат по-голямо внимание на тези аспекти на правилата, които искат да бъдат запазени за да сме сигурни, че имаме истински европейски правила, а не се прави половинчат опит от страна на държавите членки. Допитването ще от септември до ноември 2011 ще участват редица заинтересовани страни. Аз се свързах с бизнес, говорихме за действащите директиви и ги питах те използват ли въпросните измервателни уреди. Отговорите, които получих, бяха, например, за измерване на алкохолно съдържание. Винопроизводителите казват, че те вече не използват тези остарели уреди. Трябва да вземем предвид всичко това. Целта ни, разбира се, е да се намали бюрокрацията в, този, в тази област с 25 на 100. За да постигнем това, всички трябва да дадем своят принос, включително и парламента. Относно таблица на съответствието, постигнахме компромис по този въпрос. В бъдеще обаче искам да призова държавите членки да се ангажират да предоставят тези таблици на съответствието, тъй като те са много важно средство за наблюдение на европейското законодателство. Благодаря на колегите, благодаря ви господин комисар. Край на дебата, гласуването е утре. Следваща точка в дневния ред.